to the Congress of the Party in Sweden today, so I'm really in a hurry. Good morning, uh, everybody. Welcome. Добър ден на всички. Добре дошли на днешното ни заседание. Започваме веднага с гласуването. Доклада се казва по пътя към цифрова търговска стратегия. Даниел Далтън е докладчик. Надявам се, че всички са готови, всички са си подготвили картите за гласуване. Виждам, че все още има хора, които ги поставят в машините. Започваме. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за,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 Нека да преминем сега към първата точка по същество. Става дума за киберсигурността. Пакета за киберсигурност. Ще чуем презентация от името на Европейската комисия – Пакета беше публикуван на 13 септември. Става дума за три отделни елемента. На първо място Европейската стратегия за киберсигурност. Тук има едно съвместно съобщение, което се нарича устойчивост, предпазливост и отбрана. Изграждане на силна киберсигурност в Европейския съюз. След това има проект на регламент за ЕНИСА и накрая има едно съобщение, което се казва да се извлече максимална степен от НИС, е съкръщението на английски, към ефективно прилагане на съответната директива. Имко е запозната с темата киберсигурност, тъй като парламента работи по тази директива, позната като НИС, мрежовата информационна сигурност. Цялостната стратегия за киберсигурност, която беше публикувана миналия месец, беше прехвърлена на комисията ИМКО. А пък регламента е даден на комисията ИТРЕ, комисията по промишленост, само че ИМКО ще работи и по това досие като асоциирана комисия. Тук е представителя на комисията. Всъщност току-що ми казва, че трябва да изчакаме още няколко минути. Правим кратка пауза за 3 минути, за да дойде представителя на комисията. Okay, so, um... И е, така. Добре дошла на заместник генералния директор Клер Бъри. Вече описах накратко на нашите членове за какво ще говорите, какво ще ни предложите днес. Предлагам ви да започнете с презентацията по този пакет за киберсигурност. Благодаря, госпожо председател, уважаеми заместник председатели, уважаеми представители на секретарията, уважаеми депутати. Радвам се, че мога да съм тук тази сутрин с два екипа на нашата дирекция. Ще ви представя пакета посветен на киберсигурността. След това ще представим и предложението за свободното движение на нелични данни в рамките на Европейския съюз. И така, нека да започнем с пакета за киберсигурност. Надявам се, че виждате буквите, защото са много мънички. На този слайд виждате цялостната структура на пакета. Представят се отделните компоненти. Няколко думи за предисторията. През 2003 година беше приета стратегията за киберсигурност на Европейския съюз и вероятно знаете, и то много добре, че технологиите и положението със сигурността много се промениха. Ние сме очевидно в средата на четвъртата индустриална революция, революцията на интернета на предметите. Милиарди устройства ще бъдат свързани в интернет до 2020 година. Броя на заплахите в интернет и техния характер са наистина много-много различни. Виждате, че има кибератаки сега, които се извършват всеки ден. Ако трябва да цитирам цифри, които са кръсноречиви, има повече от 4000 нападения, свързани с плащане на откуп или така наречения ransomware на ден. Това е увеличение с 300% спрямо от 2015 година. Виждате, че цифрите наистина са показателни в държавите членки някои оценки показват, че 50% от всички престъпления, значи половината, са киберпрестъпления. Економическото въздействие на киберпрестъпността е огромно. Е, то се е увеличило петорно между 2003 и 2017 година и очакваме това експонентно увеличение да продължи между 2017 и 2019 година очакваме да има увеличение 4-кратно по своя характер. Значи, е, виждате е, какъв е характера на заплахата и колко мащабна е тя. За да реши този проблем, на 13 септември комисията предложи пакет от инициативи. Виждате ги на екрана. Целта е от една страна да се подсили сигурността в Европейския съюз прямо такива кибернападения. На второ място да се изградят възможности за отбрана, както и способности за отбрана. От какво зависи всичко това? От ефекасното прилагане на директивата, позната като НИС, директивата за сигурността на мрежата и информационните системи. Вашата комисия изигра важна роля по отношение на тази директива. Киберсигурността ще бъде повдигната сега на едно ново ниво. Има три стъпки тук. На първо място искаме да отчетем историческото положение, на второ място искаме да увеличим капацитета, за да се справим с предизвикателствата, включително големите кибернападения. На трето място изграждането на стабилни пазари, свързани с киберсигурността, на които да се предлагат продукти, свързани с киберсигурността. Нека сега първо да кажа какво вече сме предложили под формата на директивата НИС. Знаете, че държавите членки в момента прилагат директивата. Трябва да са готови до май 2018 година. Освен това е необходимо те да идентифицират така наречените оператори на съществени услуги. Това трябва да стане до ноември 2018 година. За да помогнем сме предприели стъпки, е, опитваме се да помогнем на държавите членки да спазят крайните срокове до 2019 година. Е, искаме те да се справят максимално добре, когато прилага директивата. На следващо място, втората част от пакета, капацитета за справяне с предизвикателствата, включително широко мащабните етаки. Мисля, че вече познавате НИСА. Ние предлагаме да се увеличи капацитета на ЕНИСА, като се преразгледа мандата на тази Европейска агенция за мрежова сигурност. Искаме тя да може да координира ответната реакция в случай на големи кибернападения. Мандата и неговата промяна се основават на широки публични консултации. Ние предлагаме сега ЕНИСА да има постоянен и по-широк мандат, не както е сега. ЕНИСА ще има по-голяма консултативна роля и е, ще следи за изпълнението и ще предлага стратегии. Освен това, искаме ЕНИСА да играе е, по-голяма координираща роля, да улеснява сътрудничеството. Знаете за системата, мрежата СИСА която свързва държавите членки. Предлагаме ИСА да играе и важна роля в рамките на сертифицирането. Знам, че вие проявявате голямо, голям интерес към този въпрос. Ще дам малко повече информация по-късно. На следващо място, как да се справяме с големи инциденти в рамките на киберпространството. Тук сме разработили а, един наръчник сътрудничество на всички нива. Искаме да включим киберсигурността във всички механизми за управление на кризи, които съществуват. Сега искаме да надградим над тези системи за реагиране и да включим възможността за реагиране на кибернападения, защото те се случват онлайн, но последиците от тях се виждат в реалния живот, не само онлайн. Освен това, сме създали един фонд за спешни ситуации, свързани с киберсигурността. Той ще помогне на държавите членки да получават помощ на европейско ниво, когато има широко мащабен инцидент. Тук не става дума за намеса в действията на държавите членки, когато възникне такъв инцидент, а става дума просто за предоставяне на помощ на европейско ниво, за да може държавите членки да се справят по-лесно с последиците от подобни инциденти. Преминаваме към изграждането на така наречения пазар на киберсигурността. За да може цифровия единен пазар да стане действителност, би трябвало да имаме достатъчно много доверие. Това не е нещо ново. То е обсъждано няколко пъти във вашата комисия, за да се даде тласък на инвестициите и на пазара на киберсигурност, предлагаме да се създаде рамка за сертифициране по отношение на киберсигурността в Европейския съюз. Наред с това предлагаме и да се създаде център за научна дейност и компетенции в рамките на киберсигурността. Виждате, то е описан тук. Той ще се основава на публично-частни партньорства в областта на киберсигурността и ще ни даде възможност да изградим способности в сферата на киберсигурността. Ще използваме технологиите и освен това ще развиваме нови технологии, за да развием капацитета за реакция на държавите членки и на Европейския съюз. Няколко думи за рамката за сертифициране. Знаем, че вие проявявате голям интерес по този въпрос. Сертифицирането в областта на киберсигурността играе важна роля, що се отнася до пазарите на продукти и услуги. Ето защо искаме да създадем условия, за да има една ефективна система на сертифициране за киберсигурност. Има два проблема, тъй като пазарите се развиват. На първо място има голяма раздробеност Що се отнася до сертифицирането, има много различни подходи. На второ място липсват системи. Няма достатъчно системи, тъй като различните ИКТ пазари са много различни по своя характер. Не може да се използва единен подход. Затова трябва да видим как можем да решим двата проблема. Възоснова на консултациите и оценката на въздействието, комисията реши да се създаде една доброволна европейска рамка за сертифициране, която да позволява развиването на различни системи. Онова, което ние предлагаме, предвижда централна роля на ЕНИСА, но естествено ще участват и държавите членки. Идеята е да можем да използваме познанието и опита на държавите членки. В обобщение, основните ни цели. На първо място искаме гражданите и компаниите да имат малко повече информация за продуктите свързани с киберсигурността. На второ място искаме да създадем възможности операторите на критични инфраструктури да купуват сертифицирани продукти. По този начин те ще станат по-киберрезистентни. На трето място искаме да има сертификат, който да се признава в целия Европейски съюз, за да може операторите да продават на различни пазари. Трябва да се очита техните административни разходи все пак. Освен това, често операторите искат да работят на по-големи пазари. По-настоящен има една рамка, която се нарича Soldis MRA. Целта на тази рамка е да се използва натрупания опит и да бъде събран той на едно място, както и да се използва за развиването на системите за сертифициране на киберсигурността. В заключение няколко думи за това как тази рамка ще работи на практика. На първо място комисията може да поиска от ЕНИСА да изготви е, система за конкретни ИКТ продукти и услуги. Използвайки съществуващите стандарти, всяка система ще обяснява приложеното поле, какви стоки и услуги се покриват, е, нивото на сигурност е, може да има базово ниво, средно ниво или високо ниво на сигурност, зависимост от нуждите на съответното дружество, по отношение на различните етикети или маркери, които могат да се предлагат. Там ще има различни възможности. Ние предлагаме ЕНИСА да създаде схема за сертифициране – на европейска киберсигурност. Тази система или схема ще бъде развита възосновата на консултации с държавите членки и с различните заинтересовани страни. Нека да не забравяме, че трябва да се развие цялата рамка и да се уточнят стандартите. Ние смятаме, естествено, да имаме актове за изпълнение, за да има и максимална сигурност от юридическа гледна точка. В заключение искам да кажа, че не става дума за налагането на задължения за предоставящите услуги. Използването на конкретните системи е на доброволни начала. Защо? Защото не искаме да има твърде много разходи за индустрията. Знаете, че искаме да насърчим иновациите, искаме да се работи иновативно в сферата на киберсигурността. На второ място не може да има единно решение. Трябва да има различни системи с различно ниво на сигурност или гаранции. На трето място искаме да се отчете факта, че в рамките на общия регламент за защита на данните се отчита е, киберсигурността. Искаме да се гарантира съвместимостта между всички начинания. Освен това, е, искам да кажа, че е, европейската схема има за цел да премахне раздробеността, фрагментацията, която цари в момента поради различните национални системи. Благодаря ви за това, че ми дадохте време да се изкажа. Благодаря ви за интереса, който демонстрирахте към нашето предложение. Готови сме да отговаряме на вашите въпроси във връзка с тези предложения. Благодаря. Um, за презентацията. Сега ще чуем въпроси, ако има от залата. Катрин, имате ли въпроси към комисията? Благодаря, Клер. Това беше много добро обобщение. Примата на сертифицирането от Европейския съюз е нещо важно. Имаме сериозни заплахи за кибератаки и за това този въпрос придобива още по-голяма значимост. Как ще гарантираме всичко да се стикова добре като влезе в сила и е общия регламент за защита на данните. Хората се вълнуват от въпроса какво може да се направи, за да могат да се стиковат всички тези въпроси. Има един европейски а, подход към най-голямото предизвикателство. За съжаление, моята страна е на път да напусне Съюза и това ще има отражение. Ние ще бъдем обвързани с правилата. Благодаря много, че дойдохте в комисията. Нашата комисия ще продължи да проявява интерес по тези въпроси, защото е важно нещата да се направят както трябва. Това е критично важен въпрос за целия Европейски за целия Европейски съюз. За това е много важно как ще се прилага. Благодаря, ще говоря от името на Екара. Ще говоря на холандски. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за презентацията. Вие представихте фактите, данните, всички са съгласни, че с течение на времето въпросите на киберсигурността придобиват все по-голяма важност. Ако погледнем кои са трите най-големи заплахи, сега това са климатичните изменения, сред тях е и въпроса за киберсигурността, за това е важно да се обърне повече внимание. Когато говорим за установяването на фактите, както и за превенцията, което е още по-важно. Ние трябва да сме изключително стрикни при прилагането на нашия подход. През юни нашата комисия излезе със становище за комисията Либе за противодействие на киберпрестъпността. Аз бях докладчик по този въпрос. Знаем, че ЕНИСА ще получи редица нови задачи, ще бъде развит капацитета, ще се засили европе... Е, международното сътрудничество. Радвам се, че всичко това е намерило отражение и в това, което вие споделихте. Неотдавна Имко посети със своя делегация САЩ Разгледахме въпросите с американските ни колеги. Те се сблъскват с сходни проблеми. Нивото на инвестиции за киберсигурността обаче в САЩ е, е многократно по-голямо, отколкото предвиденото в Европейския съюз. Това, което правим сега, са стъпки във вярната посока. Нужна ни е политика, която е максимално ефикасна, като използваме по най-добър начин наличните ресурси. Необходимо е също да обърнем внимание на стандартите. Тези стандарти трябва да бъдат на най-високо ниво в международен план. Това е от абсолютна важност за предприятията, за да могат те да продължат да предлагат стоки на пазара. Относно сертифицирането за киберсигурността, често сме казвали, че може да има едно измамно усещане, което да се създаде сред потребителите, ако даден продукт е сертифициран, че е устойчив на кибератаки, защото този продукт може да е безопасен първите 6 месеца, но след година, година и половина може и да не е безопасен. Така че как можем да отчетем този аспект? Като имаме предвид че потребителят трябва да въвежда парола, например, когато влиза в Twitter акаунта си, за да избегне хакерски атаки, но моят а, акаунт в Twitter беше обект на такава а, хакерска атака. Ние трябва да запознаем хората с проблемите, свързани с кибератаките, те да се надясно какво могат да направят, за да се предпазят и се надявам, че комисията ще предвиди действия. От името на Алде искам сега да дам думата на Дита Черанцова. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също да благодаря на заместник е, генералния директор Клер за презентацията. Аз ще оставя на страна въпроса за реформирането на агенцията и по-скоро ще насоча вниманието върху казаното също и от Катрин, а именно стандартизирана още европейска система. Тъй като според мен това е единствения начин, по който можем да постигнем дългосрочна хармонизация и по-добре правоприлагане в Европейския съюз. Аз имам някои съмнения относно трите равнища, които са определени слабо, съществено и високо. Ако наблюдаваме какво става в САЩ, виждаме, че има търговски стоки, които могат да минат един или друг стандарт за киберсигурност, но не всички. Затова трябва да направим така, че да има еднакви стандарти, когато един продукт се сертифицира като киберсигур като устойчив на кибератаки. Освен това, трябва да се боим от лошо прилагане. Как комисията ще запознае хората с програмата, как ще ги научи да установяват кои са неверните твърдения, за да се избегне подвеждане на потребителите. Благодаря Дита Юлия Ред от името на Зелението. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за чудесното представене. Инициативата е много своевременна. Увеличаването на мандата на ЕНИСА, за да може да се работи в по-дългосрочна перспектива. Това е много добра идея. Считам, че програмата може да бъде и по-амбициозна. Ние обсъждахме какво може да се направи, за да се подобри киберсигурността. Съобщението на комисията засяга доста от важни идеи, но е важно също да има законодателни предложения в този смисъл. Когато обсъждахме в интергрупата за цифровата економика. Въпроса за киберсигурността беше засегнат. Що се отнася до сертифицирането, мисля, че може да се направи нещо, за да се насърчат производителите да гледат на киберсигурността сериозно и да разглеждат сигурността на своите продукти като един процес. Въпросът ми е сходен на този поставен от а, а, председателката. Как ще се създадат а, стимули компании, които са получили сертификат да продължат да подобряват и усъвременяват своите продукти, защото иначе може да не са толкова заинтересовани, след като са получили веднъж сертификат, да правят някакви подобрения, дали комисията е обмислила някакъв альтернативен подход за една целенасочена система за налагане на санкции, когато един производител не е направил нищо, например, за да осъвременява своята продукта, своите продукти определено време. Ние говорим също и предложението за цифровите договори. Дали производителят ще може да гарантира срок на годност на продукта и след като продукта вече не е в гаранция да има код потребителя, за да продължи да осъвременява защитата на този продукт. Активният подход на потребителите е много важен, за да се гарантира киберсигурността. И това не е нещо, което се ограничава само до смяната на паролите или проявата на по-активен подход но е важно сигурността на продуктите да бъде на високо ниво. Понякога има правни ограничения за потребителите да проверяват в каква степен системите им са осигурени. Така че трябва да видим и каква е ролята на държавата. Имаше случай, с участието на тайните служби. Лана Край. Имаше дискусии да се избегнат задни вратички за, инкрип... за криптиране, което може да отслаби сигурността. Комисията трябва да помисли за това, как различните елементи на политиките, които се предлагат, да са в една и съща посока и да отчитат въпросите на сигурността, за да има успех тази стратегия. Благодаря, Кая Кала, сама думата. Благодаря. Съжалявам, че не чух презентацията, тъй като бях на заседание на друга комисия. Но имам въпрос, свързан с този, казан на споделен от Юлия. Вие говорите за криптирането като основа за киберсигурността. Защо не е предвидено нищо конкретно в този смисъл в пакета? Благодаря. Андрея Шваб. Добро утро! Аз също пропуснах презентацията, но сега следя много внимателно целият дебат след частичното влизане в сила на директивата за киберсигурността. Имам въпрос, който е свързан, но не е толкова пряко. Имаме предложение за продажби онлайн и за цифровото съдържание софтуерните компании са засегнати. Трябва да направим всичко необходимо. Сигурността да бъде по-дълга от две години. Да не се допусне атаки ботнет. Всички машини, които интегрираме в мрежите ни, иначе ще бъдат поставени под риск така че искам да разбера докъде са стигнали нещата към днешна дата. Има ли някой друг, който има въпрос? Не виждам. Затова давам думата на комисията да отговори на въпросите. Благодаря. Ще започна от първите въпроси. Някой ще ги копирам. На въпроса на Катрин. Ясно каза защо толкова голяма важност придобива въпроса да се предприемат мерки на европейско ниво. Имаме други инструменти, като регламента за общата защита на данните. това трябва също да бъде интегрирано. Така че в правно отношение ние не искаме да се засяга GDPR но когато се осъществява сертифицирането GDPR, трябва да може да се впише и в новата система, така че това е заложено в самата конструкция на вашето предложение. Въпроса ви за гражданите, госпожо председател, беше засегнати от други оратори. Та ние считаме, че сертификацията ще им осигури повече видимост и прозрачност, но сте правила да посочите това, което казахте, както каза госпожа Реда, че трябва да има един цялостен подход. Необходимо е да има така наречената киберхигиена, така както има хигиена на зъбите, например. Хората трябва да бъдат по-добре информирани. Ние организираме месец за подобряване на информираността на гражданите по въпросите на киберсигурността. Тези схеми не трябва да се ограничават само до паролите и по какъв начин паролите могат да бъдат по-сигурни и по-трудно да могат да бъдат разбивани. т.е. да се запознаят хората с начините, по които могат да направят своите пароли по-сигурни. Освен това, потребителите трябва да са наясно какво могат да им дадат тези продукти, които разбира се трябва да бъдат сигурни, какво могат да очакват от тези продукти, как могат да ги усъвременяват. Инженерите го знаят. Реалността е такава, че има разбиране колко важно е да има непрекъснато осъвременяване в определени, през определени периоди. Трябва също да има по-голяма проява на отговорност на онези, които предлагат продуктите, да може да се извършва такова съвременяване. Унези, които произвеждат продуктите в момента, не трябва да носят отговорност за продукти, които не отговарят на това, което е написано върху опаковката. В съобщението комисията каза, че ще разгледа този въпрос, трябва да умислим този въпрос, но това ще има и сериозни последици, по какъв начин действат системите, кой ще поеме риска в бизнеса. Ние сме наясно с този въпрос. Ще го проучим допълнително. Господин Шваб, вие поставихте въпроса за цифровите договори и за двогодишните гаранции. Ние можем да обмислим възможностите в този смисъл, но Въпрос е дали фирмите са в състояние да предоставят по-дълги гаранционни срокове, тъй като ситуацията се променя много бързо, продуктите трябва да се осъвременяват много по-бързо. За това е голямо предизвикателство да се постигне баланс. Ние не искаме същевременно с това да създаваме сред гражданите и чувство за фалшива сигурност. Госпожо председател, вие споменахте ЕНИСА и разширяването на нейните задачи тук искам да подчертая още нещо. Надяваме се, че ще можем да разчитаме на помощта на вашата комисия. Става дума за компетенциите. Ние имаме вече ЕНИСА, става дума за разширяване на ЕНИСА, но центровете за компетенция ще бъдат нещо ново. Трябва да излезем с ново предложение по този въпрос. Комисията ще го направи, когато се обмисля следващата финансова рамка. Вие казахте, че в сравнение с САЩ има голямо разминаване в бюджетите, които се посвещават на киберсигурността. Затова е толкова важно да имаме много целенасочени проекти, за да има економии на мащаба в европейски план. Европейски център за компетенции, отделни центрове за компетенции ще бъдат важни лостове Нещо друго, по което работим, с, Cyber for Computing. Тази комисия, когато обсъждате въпроса за следваща многогодишна финансова рамка, се надявам, че ще можете да предвидите повече финансиране за центровете за компетентност. Въпроса за правоприлагането също беше засегнат. Да, госпожо Чаранцова. Това ще бъде действително доброволна система. Знаем, че доверието може обаче да се нарушава, да се злоупотребява с него. Вие споменахте член 50. Освен това, е необходимо да има и по-активна роля от страна на ЕНИСА, след като системата влезе в действие. Друг аспект и тук аз мисля на глас. Това не е нещо комисията е предвидела в предложението. Можем да помислим а, по, за по-строги системи за надзор на пазара, системата RAPEX, други системи, които имаме на европейско ниво, които подмагат а, да бъдат а, установени фалшиви продукти, пуснати на пазара. Трябва да доразвием съществуващите механизми на европейско равнище и да видим по какъв начин това може да се отчете и при предложението, което обсъждаме. Госпожо Реда, вие говорихте за процедурата по съвременяването. Това е част от сертифицирането. Ние няма да обръщаме внимание само на продуктите, но и на процедурите, свързани с тях. Надяваме се, че това също ще подобри ситуацията. Те ще получат по-големи гаранции относно сертифицирането. Струва ми се, а, всъщност, а, Кая Калас и, и криптирането. Защо не сме включили конкретно този въпрос в предложението? Вие следите предложенията, които вече имаме ние включихме въпроса за криптирането в директивата за защита на данните и на личния живот в интернет, така наречения и e privacy. Може би трябва да споменем този въпрос във всички инструменти по последователен начин. От гледна точка на комисията трябва да сме много предпазливи по какъв начин се обръща внимание на криптирането, защото това, за което става дума, не е технологично неутрално. Това, което казвате, е да има системи, които да гарантират сигурността от край до край в системата е нещо много важно. Благодаря много за това, че отговорихте на въпросите, които имаме. Ние ще започнем да работим по това досие и ще поддържаме тесен контакт по целия пакет. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ни ред представене от е, Европейската комисия за свободното движение на нелични данни в рамките на Европейския съюз. Комисията направи предложение през месец септември за регламент Този въпрос беше разпределен първоначално на ЕТРЕ, но след това се промени. Имахме възможност да го променим. Сега нашата комисия е водеща и има препоръка да се приложи член 54 от правилника на парламента за а, ИТРЕ. Отново ще дам думата на заместник генералния директор Клер Бъри, за да направи представенето на оценката на въздействието и на законодателното предложение. Благодаря, госпожо председател. Следва нова Power, PowerPoint презентация. Е, тук е, ще получа и подкрепата на още един колега, за да отговорим на въпросите. И така, мисля, че това предложение за свободно движение на нелични данни е отдавна очаквано. от то бе отбелязано първоначално в стратегията на комисията през 2015 година, след това през май тази година, отново бе поставено на дневен ред и най-сетне ви пред... искаме да ви представим предложението и да го обсъдим с вас на първо място в парламента. Защо на първо място беше важно да имаме такова предложение? Както вече е, споменах и по-рано, добре е да цитираме някои данни е, през 2016 година имаме 300 е, милиарда евро производство и от тази економика и въпросът е доколко ще се подоб... разшири тази економика през следващата година и очакваме 18-кратно увеличение през 2025 година в сравнение с 2015 година. И съгласно едно проучване, ако е, трябва да отпаднат изискванията към данните, би трябвало да имаме възможност до 2020 година да увеличим БВП от тази економика с 10% защото бизнесът ще има възможност да използва по-разумно данните и да е, действа по-економично. Но е, възможността за използването на данните от страна на бизнеса, но и от администрация, наистина е, е в основата на по-ефективна и по- продуктивна търговска и стопанска дейност. Ако се вгледате в всички тези объркващи ума технологии, каквито те вече не са, но всички въпроси, които са свързани с определени дейности, като управление на движението и тър, търговски дейности и така нататък. Всичко обира до данни и използването на, на тази е, данни би трябвало да се върнем е, към е, източника на информацията, за да постигнем по-голяма ефективност. И така новата инициатива всъщност предлага държавите членки да дадат възможност на фирми и лица да съхраняват данни, освен ако това е в разрез с обществения ред. По този начин ще се подобрят нещата за целия Европейски съюз. Отново се надявам, че на Казаното за киберсигурността показва, че сме си свършили работата. Ето и малко информация и тук. Две обществени консултации е, с платформи е, и други заинтересовани лица от 2015 година насам. Да, данни имаме и от 2017 година. Освен това, извършихме и две оценки на въздействието. Тук надявам се, че сме наистина в състояние да подплатим нашето предложение мнение. И така, какво показват фактите и констатациите? би трябвало да имаме подход е, за е, конкретни данни и описания, които се е, предоставят в държавите членки. Има обаче и други пречки пред движението на данните, да речем местни практики на предлагащите услугите в облак или iCloud, правна сигурност относно това, което става при обработка и съхранение на данни в трансграничен мащаб, е, посочени бяха проблеми, е, които могат да възникнат при отмяна на ограниченията. И така, ако искаме да подходим правилно, би трябвало да подпомогнем е, малките средни предприятия, нови предприятия, освен това ще се намали дублирането на дейности, инфраструктури и така нататък. Тоест фирмите ще могат да съхраняват данните на едно място и освен това центровете за обработка на данни ще бъдат по-ефективни, което ще се отрази и на цените, което пък съответно ще има своето отражение път върху потребителите целева група, така да се каже, на регламента е основно и стопанските субекти, но и е, работата и дейността ще стане по-ефективна за всички. Как ще стане това? Е, регламента почива на принципи, т.е. залага на принципи, повече принципи, отколкото на съвсем конкретни данни, кое и как да става. Е, значи принципа за свободното движение на нелични данни, премахване на непропорционални ограничения, принципа на, достъпност на данните за обработка и контрол и ограниченията в една държава членка не, не могат да пречат на контролните органи е, за достъп до тези данни. Е, Що се отнася до работата в облак или iCloud, на първо място ще залагаме на етичен кодекс, защото тук говорим за достъп до данните. Надяваме се тук е, бизнесът и стопанските среди да е, се разрешат въпроса за себе си. Е, така или иначе комисията ще изчака една година и след това ще и вземе решение дали да действа отгоре надолу. При изключване на договори. Въпросът е, че имаме различни а, компетентни органи в държавите членки а, по отношение на звената за контакт. Има доста неща да се изясняват, така че ние се надяваме да преодолеем бариерите, но и да повишим доверието което е свързано също и с въпроса за киберсигурността, защото тук нещата опират до сигурността на предлагащите, операторите предлагащи услуги в облак. В момента ние вече можем да работим с економическите субекти, за да постигнем този резултат. Нещата не върват толкова бързо, но се надяваме, че все пак ще можем да да преминем към съответната рамка, за да предложим програма и схема за доброволно, доброволно сертифициране на обработката в облака как ще стане това и как се, свързва това с общия регламент за защита на личните данни. GDPR, цялата целта на основното, основната цел на регламента е, разбира се, свободно движение на данните, движение там на, по регламента на лични данни. Тук говорим за нелични данни. Преди всичко на економически субекти, но е, е, и друг, друг вид информация. Разбира се, две, двата регламента трябва да се стиковат добре. Изключително е важно да покажем, че ние по този начин не накърняваме принципите на GDPR, спазваме тези принципи, ако се стигне в рамките на тази дейност и до обработка на лични данни. И накрая връщаме се всъщност към началото, защо е важен свободния поток на данни. Това е важно за различни сфери от нашата промишленост, услуги и други търговски дейности. Благодаря председателката, благодаря на комисията за тази полезна презентация. Сега се обръщам към членовете на нашата комисия. Имате ли въпроси? Андреас, виждам, че имате въпроси към Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за направеното изложение. Отдавна очакваме това досие и се радваме, че то най-сетне е пред нас. То е изключително важно за единия цифров пазар. Ние трябва да, да помислим и за неличните данни и да гарантираме, че че в Европейския пазар, е, съюз имаме общ е, е, пазар и че фирмите могат да разчитат на добра, сигурна рамка при използването на нелични данни за целите на търговията и стопанската дейност. Не съм се занимавал подробно с предложението, но от срещите ми с малки и средни фирми са притеснени. Те смятат, че Европейския съюз не предлага достатъчно защита на техните данни, не толкова на личните данни, които са поверителни, но по-скоро всичко, което е свързано с тяхното IP и този род данни. Моя въпрос в този смисъл е какъв е отговорът. В край на краща нещата опират до криптирането. Какво ще отговорим на фирми, които искат да инвестират повече в платформи и портали и да споделят данните си? По какъв начин ще им предложим подобрение и ще ги накараме да вярват, че европейската рамка за обмен на данни е сигурна. Никола Данти, и Катрин, виждам, иска думата. В каква поредност решете вие? Благодаря. Мисля, че това бе чудесно представяне отново въпросът ми е да научим нещо повече. Е, спом... Видях много добре двата, двете парченца от пъзела с регламента за личните данни, но искам да попитам как ще се стиковате с всички други е, комисии и организации, е, за да постигнете успех, защото успехът ще бъде наистина гигантски, но ако нещата се обърнат, как ще, това ще се отрази и на гражданите, и на економическите субекти. Така че по какъв начин ще гарантирате доброто взаимодействие, господин Читак? Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо директор. Аз също ви благодаря за интересното представяне. Нашата политическа група изразява благодарност, защото това е важно предложение. Прекрасно осъзнаваме факта, че свободния поток на нелични данни може да доведе до по-добри економически резултати и БВП и е въобще е общо економическо отражение. Така че рамката за този, е, подобрената рамка за е, поток на нелични лични данни в наш интерес. В момента европейското законодателство не урежда този въпрос между държавите членки, така че операторите в момента съхраняват, са принудени да съхраняват данните в отделни държави и членки. Вие се спряхте на този въпрос. Тук нещата опират до конкурентоспособност, иновации, предприемачески дух. Искам да подчертая, че на този етап – дейностите в Полша по този въпрос. като искам да кажа, че този въпрос бе поставен включително и пред председателя на Европейския съюз. Въпросът е поставян нееднократно, включително за електронната, електронната данни в електронна форма навсякъде. Така че интересно предложение от комисията и много навременно. Крайно време е фирмите да бъдат в състояние успешно да управляват своите данни. Право на всяко, всяко предприятие е да участва пълноправно на европейския цифров пазар. Ние очакваме амбициозно предложение от комисията и обещаваме да взаимодействаме с докладчика. Имаме известни колебания е, относно сътрудничеството на звената за контакт е, по отношение на прилагането на регламента. Въпросът не е подробно уреден в регламента и аз бих искал да ви попитам дали комисията има намерение да направи нещо по този въпрос и да има прилагащ регламент. Председателката, госпожа Шаранзова, благодаря госпожо председател. Аз също благодаря на комисията за направеното представяне. Това предложение е изключително важно и особено е, факта, че отбелязва важна стъпка напред. От години се борим за тази стъпка от комисията. Радвам се, че те най-сетне разбраха тази подрепност. Освен това, много се радваме, че говорим за регламент като правен акт, защото това ще доведе до правна сигурност на практика. Е, свободното движение на услуги трябва да бъде гарантирано и да бъдат премахнати всякакви е, пречки пред него. Радвам се, че е, поставяте на, под акцент обществената сигурност. Въпреки това ще трябва внимателно да се запознаем с съдебната практика. Сега за регламента. Говорим за нелични данни. Личните данни са уредени от общия регламент GDPR но ние сме виждали така изтекла информация за проекта на регламента, където забелязваме известни допирни точки. И нека не се отдаваме на а, заблудата, че определяйки някои определени данни като не лични, всъщност отваряме вратата към лични данни. И освен това, е, е, говорихме, говорихме за изключение единствено с, за целите на обществената сигурност. Но ще потвърдите ли, че тук е, няма изключения за обществените поръчки. Т.е. обхванате ли са всички търгове за обществени поръчки? И накрая относно член 4 и нотификацията за как предвиждате прилагането на, как ще гарантирате прилагането на регламента, защото изключително важно е след като такъв регламент съществува, той да бъде правилно прилаган. Кая Калас. Благодаря за предложението. Зная, че е много важно и за... знаете, че за естонското председателство то е много важно. Свободното движение на данни е наша тема отдавна. Е, разбира се, в различните държави има различни изисквания, така че да попитам, е, говорили ли сте с държавите членки в момента по това предложение, защото в момента има само едно изключение обществената сигурност. Но предвиждате ли е, да има списък на изключения от правилото при кои, относно свободното движение на данни. Как ще стане това от тук насетне? Председателката аз искам да допълня колежката Калас. Мисля, че за нас е важно е, свободното движение на данни да е един вид, е, пети вид свобода, е, с, като единствения ограничаващ момент да бъде обществената сигурност. Но трябва да сме наясно до кога, до каква степен това изключение ще се прилага, да не се окажат много общи формулировките и евентуалното разширяване на, на тази разпоредби, докъде ще стигне. Така че мисля, че чухме всички въпроси. Сега нека чуем комисията с отговорите. Благодаря. Първо по въпроса зададен от господин Шваб относно сигурността информацията, с която разполагаме, отговаря на това, което той каза. Малките и средните предприятия се притесняват относно сигурността на своите данни, когато те попаднат в облака. Въпросът беше как ще гарантираме най-високи стандарти на сигурност. По-настоящем виждаме как някои стандарти се развиват, сертификация също, но само в някои държави членки, така че проблема е на лице. Ето защо смятаме, че е важно да се справим с него на европейско ниво. Вече казах, че идеята е да използваме вече постигнатото и смятаме, че трябва да се работи много бързо с индустрията и трябва да се разговаря с нея за съществуващите стандарти. Бихме искали да развием система, която своевременно да може да бъде включена в рамката за киберсигурност, по която говорих. Не искаме обаче да чакаме, докато се приеме тази рамка. Времето трябва да се използва сега и да се работи с практиците, за да се развият стандарти, които да се прилагат не само в големите държави членки, а навсякъде. И ето защо и във връзка с казаното от депутата от Полша, би трябвало да може и другите държави членки също да се развиват и да развиват услугите в облак. Предизвикателството с системите в облак е, че това са цели системи, не само един продукт. Цяла система трябва да бъде развита и поддържана и ето защо не трябва да изпускаме от поглед точно този факт и искаме да работим в хоризонтален план, да създадем система за сигурност облака, която наистина да работи. По въпроса за взаимната връзка. Катрин, ти говори по тази тема. Кая също каза няколко думи за връзката между общия регламент защита на данните, познат като ГДПР и това предложение. Регламента ясно казва следното в член 1. Свободата на придвижване на лични данни не трябва да бъде ограничавана, що се отнася до защитата на лицата. Ние не искаме да дублираме своите усилия, защото вече съществуват юридически текстове. Защо се ограничаваме до нелични данни? Защото искаме двата инструмента да паснат един с друг. Разговаряхме в колегиума на комисарите Изчетохме, че ГДПР е пределно ясен. Ние смятаме, сметнахме, че трябва да се ограничим до свободното движение на нелични данни. Естествено, като каза и Катрин, ще трябва да се работи с други комисии. За какви данни става дума, когато казваме нелични данни? Говорим за данни, които не са свързани с конкретни индивиди. Говорим за данни, които могат да се създадат, например, когато се събират данни за така нареченото прецизно земеделие чрез сензори. Тоест, това са данни, които са свързани с информация или предмети, а не с конкретни лица. Още нещо не трябва да се забравя. Когато говорим за свободен или неограничен поток от данни в облака, не говорим за една и съща, един и същи процес на обработка, такъв какъвто той е залегнал в ГДПР. Защото в конкретния случай, за който говоря, става дума за две компании, които обменят данни. Затова това ние ще се опитаме в допълнение да обясним как се свързват двата нормативни акта. Надявам се, че това стана ясно от самия слайд, от моята презентация. Госпожа Шаранзова говори за обществените поръчки. Ще бъдат ли те изключени? Уместен въпрос. Не, няма да бъдат изключени. Ако погледнете съответните членове ще видите, че обхвата е изключително голям, включват се всякакви изисквания. Единственото ограничение е ако става дума за лични данни. Тогава ще се прилагат други правила, естествено, или пък ако има основания, свързани с обществения ред. Съответно, може да има ограничаване. Ще се правят оценки във връзка с размерността. Госпожо председател, вие и Кая говорихте за това какво представлява обществения ред. Например, може ли държавите членки да включат други изисквания, които да влязат по чапката на така наречената сигурност на обществото. Ние разговаряхме с представителите на различните държави по отношение на тези 45 ограничения. Говорихме за това как могат да се обосноват различните изисквания, които имат държавите членки. Те ни казаха, че е много важно за тях да има възможност да се намесват, за да може да се защити обществения ред. Те искат да се запази точно това, а не обществената политика, такава каквато е тя по своята същност. Естествено, знаете, винаги подробностите са най-важни и трябва да видим какви рестрикции ще се появят. Отново във връзка с казаното от госпожа Шаранзова. Как този регламент ще се изпълни на практика? Ние се опитахме да поясним, че директивата за прозрачността ще се прилага за всяко едно от изключенията, свързани с локализацията на данни. Вече можем да кажем с 100% сигурност, че държавите членки ще трябва да разгледат какви рестрикции прилагат и ако има рестрикциите, трябва да бъдат нотифицирани по силата на директивата за прозрачността и след това комисията ще прегледа информацията и ще види дали рестрикцията е обоснована или не. Принципа за свободно движение в началото на регламента е включен точно там, където е, за да може е, за бъдеще да няма възможност държавите членки да налагат необосновани ограничения. Мога да дам за пример е, германския закон за социалните медии. Германските власти казаха, че данните трябва да се съхраняват в е, Германия. Ние обаче разговаряхме възоснова на принцип за прозрачност с германските власти и те се съгласиха, че трябва да изтеглят своето искане. Мисля, че благодарение на нашето предложение ще има яснота в бъдеще за това каква процедура ще се прилага и дали става дума за обществения ред в крайна сметка или не. По отношение на казаното от депутата от ЕКР, вие говорихте за това, което се прави в Полша. Благодарим ви. Разбрах, че има конференция, имало е конференция миналата седмица, попитахте за механизма за сътрудничество, започнахме чрез структурния диалог да караме държавите членки да сътрудничат, имаме едини точки за контакт, ще работим за това държавите членки да сътрудничат. Освен това, ще създадем група от експерти в рамките на комисията, която ще работи за по-добро сътрудничество в рамките на точките за контакт. Благодаря. Благодаря за тези ясни отговори. Така стигаме до края на нашето заседание. Бих искала още веднъж да благодаря на Европейската комисия за презентациите и за отговорите. Следващото ни заседание ще бъде Добре дошъл, Паскал, между другото. Идваш накрая. Следващото ни заседание ще бъде в понеделник и вторник, 20 и 21 ноември. Благодаря на всички за това, че присъстваха. Благодаря на преводачите. Желая на всички приятна останала част от деня.